предложения е, няма да бъдат е, гласувани, но това трябва да го знаем предварително. Така че ви моля още утре да не ги предоставите. Нашите служби е, подготвиха този списък. Аз го видях преди два часа. Той е съвсем тук, току-що подготвен от службите списък и аз ще ви го изпратя. А сега давам думата на господин Къс. Президенте, <clears throat> на Разбира се, ще уважим вашето решение, господин председател, но мисля, че знам, че имаше резерви по някои а, а, изменения, които не се отнасяли към Лисабонския договор. Може да греша, но мисля, че Конституционната комисия вече е, е гласува е, е, тези изменения и е, някои парламентарни групи сега искат да променят нещата по собствена инициатива и в рамките на една по-широка реформа на регламента, съгласно договора от Лесабен, тези групи се опитват да коригират някои аспекти, които не са пряко свързани и това не ми се вижда приемливо. Има изменения. До тук измененията целят да адаптират регламента към духа на Лисабонския договор и сега в основата, повечето, които внасяме, държат прилагането на духа, не на, на буквата и а, за да може да се и, и адаптират и парламента да се адаптира като останалите институции. Ще приемем решението, но ми се струва, че трябва да отчетете и тези съображения. Благодаря. Пану коледже, е, тераз пан... Е... Сега господин Шандор Табайди. Elnök úr, a most kialakult vita is pontos... Този дебат отразява факта, че в Европейския съюз и в Европейския парламент в момента се наблюдава един процес на реформи, който е толкова значим, че не може да бъде покрит от един единствен доклад. Искам да поздравя господин Мартин, господин Корбет и всички, които участваха в дебат. Естествено, остават още много въпроси, които трябва да бъдат изяснени в бъдещето, дори и от правна гледна точка. Да ви дам един пример. Е, много се радвам, че тук ясно се коментира, че хартата за основните права трябва да бъде подкрепена. Но знаете, че има и страни, които искаха дерогации по този въпрос. Знаете, че има доста въпроси, които ще бъдат дискутирани, примерно правата за езиците и така нататък. Така че ние все още имаме е, задачата да посочим ясно, че хартата на човешките права трябва да бъде спазвано, но трябва ясно да кажем кои са правата на Европейския съюз да заема позиция. Например, знаете, че имаше проблем в Словакия с езиците, е, трябва да направим така, че да не чуваме повече, че това не е проблем на Европейския съюз, да речем. Благодаря, госпожа Табачи. Аз заставам при вас като демократ, който е избран е, като всички нас тук в парламента по метода на демокрацията. Имам от, идвам от регион в Обединеното кралство, което страда немалко от опитите да се наруши демокрацията. И в момента и тук, в е, Европейския парламент, като демократично избран депутат, откривам, че съм изключена от е, срещите на координаторите. Нямам глас в председателския съвет а тези неща трябва да се коментират. Много се радвам, че се опитвате да решавате тези проблеми, но настоявам, господин председател, съответните проблеми да бъдат решени много бързо, защото демократичният мандат на парламента трябва да бъде уважаван. Освен това, срещнете се с всички депутати, които са необвързани, но са демократи в този парламент, за да, изчу... за да изслушате и техните мнения. Благодаря. Сега господин Елмар Брок, моля. Господин председател, колеги, поздравявам ви, господин Мартин, за работата по доклада и всички въпроси, които сте успели да уредите стигнахме до споразумение, но въпреки това трябва да кажем, че Европейският парламент се превръща в един реално действащ истински първа, парламент с реални правомощия съгласно договор от Лисабон. Кой играе роля в този парламент? Комисиите, депутатите и групите – и е, а, решенията се взимат от председателския съвет. Какво означава това, че комисиите няма да е, поемат своята отговорност сътрудничеството с националните парламенти. Струва ми се, че тук има известна бюрокрация. Председателите на комисии Всъщност, заместни председателите на комисии могат да, да участват в съвещание с националните парламенти. И не службите и администрацията трябва да решава дали някои решения са погрешни или не. Колегите трябва да имат последната дума. може, как, какво излиза, че депутатите могат да вземат решения, които ще нарушат не, не, нечи интереси? Аз не мисля, че парламента ще ограничи е, правата на депутатите. Роберто Гуалтиери. Минута и 30. Благодаря, господин председател. С е, е, одобряването на доклада Мартин, Европейския парламент се адаптира към договора на, от Лисабон и го прави с един точен и прецизен текст, който отчита всички нови моменти, включени в договора от Лисабон, отчита общото институционално равновесие в Европейския съюз, баланс и така нататък. Трябва да се предвидят и процедури за преразглеждане на договор, както и, и и особено разпоредбите за ролята на а, националните парламенти. Тук Европейския парламент може да използва това сътрудничество, има права да го използва за още по-голямо легитимиране на демокрацията. Приветствам решението на парламента да елиминира тези изменения, които не са пряко свързани с целта на този доклад, а именно адаптирането към договор от Лисабон, защото по-пълното преразглеждане на нашия регламент трябва да, да изисква повече време, повече, по-подробно разглеждане. И а, трябва да уважим и а, работата на Конституционалната комисия, която има важни предложения, но които могат да се направят на един по-късен е,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 за доклада. Като член на НП аз имам своя собствена позиция и бих искал да спомена някои проблеми, които според мене са а, от значение. Разбира се, от Лисабонския договор се изменя съотношението на силите и връзките с националните е, парламенти, но, не, но нека да няма дублиране на демокрацията, а да има е, укрепване, задълбочаване на демокрацията. От една страна Европейския парламент има по-широк по-широка база за контрол и същевременно има възможност да има по-широко сътрудничество с националните парламенти. Така че аз съм съгласен с направените предложения. Не съм съгласен с колегите, които смятат, че трябва да отложиме въвеждането на нов инструментариум с за сътрудничество с националните парламенти. Съгласен съм с казането от господин Сойер и господин Брод по повод на Козакка. И е, съм съгласен с това, че решенията трябва да се вземат от депутатите, а не от администрацията. Марио Мауро. Благодаря ви, господин председател. В свидетели сме на едно много дълбока реформа на нашите институции. Трябва много бързо да се въоръжим с, с законодателни инструменти, които ни, да ни позволят да е, използваме и прилагаме правомощията си, правомощията, които ни е, гарантира Лисабонския договор. Това зависи бъдещето на нашите институции. Същевременно трябва да се консолидира федералния аспект, както и субсидиарността от друга страна. Е, този, този баланс е много важен за бъдещето на Европейския съюз. Защото до сега като че ли не, дори не обърнахме достатъчно е, внимание на граждани, на граждани, на който е и начало, и край, и цел на, на е, създаването на институциите. Така че вместо е, граждани на семейството е, да бъдат в центъра на вниманието, някои държави членки просто така направляваха интересите по посока на своите институции и администрации. Затова Лисабонския договор придобива е, едно още по-голямо значение. Трябва да разполагаме с необходими инструментариум за контрол относно прилагането и е, защитата на е, принципа за субсидиарност, в който основното е гражданин. Господин Девиго. Благодаря. Искам да се върна на въпроса за това доколко са приемливи измененията. Е, разбира се, и вие можете да решите как да процедирате, но нека да се слушаме в е, мъдрите слова на господин Казизи Касини, да не оставяме Лисабонския договор да е, се решава от администрацията. Парламента е отговорен е, за изпълнението на Лисабонския договор и затова, господин председател, ви е, призовавам да използвате своите правомощия с предпазливост и разумно. Благодаря. Сега давам думата отново на докладчика, господин Дейвин Мартин. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Искам да подема темата, спомната от господин Мендес Девиго. Господин Каси действително много мъдро е, коментира, че има изменения, които нямат нищо общо с договора от Лисабон. И доколкото аз мога да се съглася с някой от тях, има много други, с които трябва да дискутираме, така че може би е време да направим отделен дебат. А, нека да бъдем напълно наясни. Никой не възпрепятства депутатите да направят предложения относно и правомощията на бюрото и така нататък. Аз лично не съм съгласен за едно от тези предложения, но никой не е възпрепятстван да ги прави. А има други изменения, които се отнася до ролята на националните парламенти. Например, те са директно свързани с е, Лисабон, по-скоро е, с прилагането на духа на Лисабонския договор, нашите взаимоотношения с е, националните парламенти се променят. Затова е, се надявам, че вие достатъчно разумно ще разграничите едните изменения от другите и ще даде възможност да се гласува отделно и да има дебат. Благодаря много, колега. Тук ще приключим с дебата, дами и господа. И ще закрием и заседанието днес с това.